Okay, colleagues, uh, Уважаеми колеги, започваме работа. So, colleagues, we're... да вземете местата си. Започваме. Добър вечер. Започваме с приемането на дневния ред предлагам на вниманието ви следната промяна. Има една нова точка 3а, предоставяне на информация на комисията относно преговорите по силата на правило 69F3 относно списъка с трети страни, чието граждани трябва да притежават визи, когато преминават през външните граници и нези, чието граждани са освободени от това изискване във връзка с изтеглянето на Великобритания от Европейския съюз. Тази точка ще бъде представена между 7:10 и 7.20. Гласуването ще започне в 7.20. Ако нямате възражение спрямо тази промяна в дневния ред, ще го считаме за приятта. Съобщение на председателя. Езиковия режим. Днес имаме превод на всички езици, с изключение на датски, хърватски, малтийски и ирландски по силата на правило 205, знаете, трябва да одобрим препоръките на координаторите. Всъщност, първо трябва да се одобри една обяснителна бележка от заседанието на 27 феврари 2019 година. Може да видите тази бележка в списъка за днешната среща. Списъка с документи, номиниране на докладчици, Ромео Франц от Зелените, номиниран чрез писмена процедура за докладчик за становището на Либи относно проекта на регламент относно ЕНИСА. Той замества господин Албрехт. Ана Миранда пък е номинирана докладчик по проекто становището относно проекта на бюджет за 2020 година и проекта на коригиращ бюджет за 2019 година. Приемате ли тези препоръки? Очевидно. Искам да ви напомня, че гласуването ще бъде в 7.20 още веднъж. Пригответе си картите за гласуване. Първата точка сега по същество е предоставяне на информация пред комисията относно временното възстановяване на граничния контрол на вътрешните граници. Госпожа Тана Файон отсъства тази вечер, тъй като има ангажименти в своята страна. Госпожа Биргит Сипел ще я замести. Имаш думата, Биргит, да ни разкажеш за тези тристранни разговори. Благодаря, господин председател. Ще изчета онова, което ни е подготвила докладчиката на Файон. Колеги, на 29 ноември 2018 година в пленарна зала бяха приети изменения относно предложението на комисията във връзка с временното възстановяване на граничния контрол в шенгенското пространство. И съответно пленарна зала върна документа за разглеждане в Либе. Два тристранни диалога на 12 декември миналата година, на 30 януари 2019 година бяха проведени. Преговорите между парламента и румънското председателство бяха изключително конструктивни. Въпреки общото желание да се приеме проекта на регламент до края на мандата, в съвета има блокиращо мълцинство и съответно не може да се стигне до компромис. На 8 февруари посланник Ламинита Урубеско информира Таня Файон, че председателството не може да се отклони от първоначалния мандат, прият от Корепер през юни 2019 година. Съответно, преговорите бяха прекратени. Таня Файон продължава да вярва, че реформата на Шенгенския граничен кодекс е изключително належаща. Продължаваме да имаме 6 държави членки, част от шенгенското пространство, които незаконно са възстановили вътрешния контрол по своите граници. Най-тревожното тук е, че тези 6 държави не са наказани по никакъв начин, макар че максимално разрешения срок за подобен контрол е две години и комисията не предприема нищо срещу тези държави. Знаете, че има все по-засилени мерки за сигурност на външните граници. Съответно, броя на новопристигащите мигранти в Европейския съюз е сериозно намален. Въпреки това, заради политически интереси в някои европейски държави, интереси на някои правителства, се подсилва все повече контрола по вътрешните граници. За съжаление на колегата и на много от нас. Нищо не можа да се направи, макар че положихме всички усилия. Таня иска да благодари на всички от тези, които положиха всички усилия, за да се постигне а, напредък. В заключение, Таня се допита до докладчиците в Сенка какво да се прави от тук нататък и тя стигна до заключението, че най-добрата възможност за парламента на този етап е да се приключи първото четене от името на парламента въз основа на мандата, прият от парламента на 29 ноември 2018 година. Затова обата на Таня към членовете на нашата комисия и към председателя в частност е да се включи този въпрос в дневния ред на пленарното заседание максимално бързо, за да може да се е, гласува и официално да се приключи процедурата на първо четене. Благодаря. Благодаря, Биргит. Значи, оставя ми само да повторя, че получихме имейл на 5 март с е, копие до докладчиците в Сянка и до координаторите в Ливе. В това писмо докладчика е иска от комисията официално темата да бъде включена в дневния ред на пленарното заседание, за да може да се гласува, без да се гласува по изменение и да се приключи първото четене. Ако нямате възражения, колеги, ще информирам председателя, че Либе иска да има едно гласуване по това досие с цел да се приключи първото четене по досието, възоснова на измененията приети миналия ноември. Ако няма възражение, този въпрос ще бъде прехвърлен на координаторите на комисията. Някой иска ли да каже нещо? Не. Благодаря Биригит за това, че ни представи виждането на докладчика госпожа Файон. Стигаме до точка 3А, която се нарича списък с трети страни, чието граждани трябва да притежават визи, когато прекосяват външните граници и онези, чието граждани са освободени от това изискване във връзка с изтеглянето на Великобритания от Европейския съюз. Гласувахме в комисията, колеги, знаете, на 29 януари. Доклада беше прият единодушно 53 гласа за. От тогава насам имаше 4 тристранни разговора на 6, 12, 27 20 и 27 февруари. Пети тристранен диалог ще се проведе утре, на 12 март 2019 година. Какво мога да ви кажа? Знам, че много искате да обсъдите този въпрос. И така, утре ще има пети тристранен разговор. Докладчиците в Сянка се срещнаха. Вие казвате, че искате да се изкажете. Колко имаме като време за тази точка? 10 минути сме предвидели, но тъй като хората очевидно желат да се изкажат, можем да увеличим малко предвидения срок, предвиденото време. Моля да сигнализирате, ако искате да се изкажете по тази точка. И така, утре ще има пети тристранен разговор. Нека да ви обясня още веднъж, че на последното заседание получихме обяснение за това каква е позицията на парламента. Нека само да добавя още няколко неща. Ясно е, че досието създава големи затруднения. Към досието беше е, дадена една допълнителна бележка под линия. След 4 е, тристранни разговора и след е, пет различни формулировки, стана ясно, че няма а, изисквания от юридически характер във връзка с а, това досие. Една страна, знаете, е сложила бележка под линия в това досие и това поставя на риск позицията на съвета, която е категорична – тази страна настоява след четири тристранни разговора и много опити да се намери альтернативен текст, включително текст, който е използван в досиета, подчертавам, досиета, които са прияти съвсем неотдавна, досиета, които споменават Гибралтар. Та въпреки всички тези усилия, разбираме, че в съвета не се е стигнал до кой знае какви разговори. Искам да кажа, че все пак някакви разговори има по проблема в съвета и съответно аз мисля, че правилната стратегия е да отидем на пети тристранен разговор. На второ място, това, което искам да кажа е следното. Когато решаваме да отидем на такъв тристранен разговор, ние осъзнаваме, че комисията, съвета, парламента, тук искам да благодаря на докладчиците в Сянка за това, че досието за работата, понеже това досие е изключително политическо по своя характер. Знаете, че трябва да приемем и визовото досие е, на някакъв етап. Та, очакваме от комисията да направи някакво предложение. Това е една възможност е, да се действа. По всички тези причини ще имаме пети тристранен разговор утре и се надявам, че на този пети триалог ще има все пак някакъв пробив ще отидем на този пети триалог и след него аз разговарях с докладчите в Сянка. Всички са наясно, че времето за приемането на визовото досие изтича. По същина няма промени в текста на това досие. Вкарването на бележката под линия продължава да е проблем. Текстът е такъв какъвто е бил. Испанските депутати са силно против. Моята позиция не е като гражданин на съответната страна. Аз действам като член на парламента 53 гласа и имаше в крайна сметка за това досе имаше 5 опита за альтернативна формулировка, която споменава Гибралтар, включително и формулировки, които споменават Гибралтар и са прияти съвсем неотдавна по други досиета. Надявам се, че утре най-накрая ще има някакъв пробив. Комисията също ще направи своето предложение. Те също се надяват, че в крайна сметка ще има излизане от здънената улица. Защото по-настоящен позицията в съвета е, е напълно политически обоснована. Съвета иска да се разгледа само една единствена формировка и въобще да не се разглежда нищо друго. Сега ще започнем дебата. Господин Лопес Агилар, Езек, Диас Демера, майте са се записали. Започваме с господин Лопес Агилар. Ако всички се придържат към две минути за изказване, ще е много добре. Съгласни ли сте? Добре, значи две минути на човек. Господин Лопес Агилар. Съвсем накратко. Искам а, да те поздравя за начина по който работиш по това досие имам пълно уважение към теб. Имаше четири тристранни срещи до момента по досие, което не трябваше да бъде проблематично, с изключение на една точка, която не е без значение. Трябва да има реципрочност между Обединеното кралство и останалите държави членки без визи а, няма проблем. А, защо има блокаж след 4 страни срещи? И има ли някакви надежди, че ще се деблокира утре на петия трилог? Един член на съвета поиска тази промяна, който има подкрепата на съвета нищо, което ще засяга Гибралтар юридически след излизането на Обединеното кралство, не трябва да става без Испания. Така че няма да има деблокиране, ако не се вземе решение за тази бележка под линия. Мисля, че много добре беше водена работата а, по това досие. И докладчикът каза, че това не би трябвало да е, е проблем, но тази точка засяга Обединеното кралство но също засяга и друга държава членка, именно Кралство Испания. И за това координаторите трябва да видят как може да се деблокира ситуацията. Иначе няма да се вземе решение преди края на настоящия мандат. Господин Язък, благодаря аз съм докладчик Сянка от името на АЛДЕ. Искам да кажа, че е, тук след нас има много добри експерти, колеги, които смело защитаваха позицията на нашата комисия и на парламента е, срещу позицията на съвета. Е, в крайна сметка обаче парламента не беше особено единен, съвета беше единен. Колегите обаче проявиха голяма смелост. Оточнихме механизма за суспендиране, стигна се до един добър компромис и в крайна сметка беше казано, че трябва да се приеме позицията на съвета такава каквато е. Не разбирам. Ние, преговорния екип, предложихме на съвета пет различни компромисни варианта – в нашата първоначална позиция, приета с 53 на 0, нямаше конкретно упоменаване на Гибралтар. В нашите компромиси обаче ние се опитахме наистина да удовлетворим съвета, защото приехме неговото искане, именно да има конкретно споменаване на Гибралтар. Тоест, това е едно голямо желание да се откликне на позицията на съвета. Отново казвам, пет различни альтернативни формулировки. Съвета обаче всеки път казва не. Доколкото знам, председателството обаче не е готово да обсъди сериозно този въпрос. Няма кой знае какви дебати. Това са предложения, които още веднъж казвам, имат за цел да откликнат на желанието на съвета. Това е обида към парламента. Значи четири тристранни разговори, въпреки това съвета не взема на сериозно парламента, не взема на сериозно разговорите. Това е обида за парламента, според мен. Господин Диас Демер, две минути. Благодаря, господин председател. Моята позиция е добре известна, затова няма да я повтарям бях е, много ясен по време на предходния ни дебата. Е, ще представя нови аргументи. Господин председател, вие получихте 53 гласа за, получихте мандат. Сред е, тези гласове беше и моят. Знаете, че законодателната дейност засяга и парламента, и съвета тези 53 гласа, въпреки тях, съветът въвежда нещо с 27 гласа минус 1. Какво въвежда? Две неща, което е води до спор. Казва се, че Гибралтар е колония на британската корона, което също е вярно. От този момент нататък вие нямате легитимност, господин председател. Защо? Защото вие не може да разделите функциите си на докладчик и на британец. Има конфликта на компетентности и след като има такъв конфликт и това беше заявено от председателския съвет и от други. Тогава разумното е при тази ситуация, тъй като това е свързано с етичните норми. Така че след като има конфликт на компетенции, трябва да отстъпите на друг човек, социал-демократ, който да не е британец и да не е испанец. Благодаря ви. Okay, thank you, Mr. Diaz de Mera. And, uh... Благодаря, господин Диаз де Мера. И накрая Майте. Sí, bueno, yo les escuché. Аз изслушах всички мнения по време на всички срещи, на които сме обсъждали този въпрос. Има два а, въпроса. Някои са свързани с а, формата, другото е по същество. Както каза господин Демера, ние се намираме в ситуация на спор между парламента и съвета, но нещата не опират само до това, Питер. Въпросът е, че предложението на съвета е нещо добро и парламентът разбира се, трябва да бъде уважаван, но това, което се предлага е политически приемливо, тъй като се говори за нещо, което е свързано с легитимен интерес, който трябва да бъде отчетен в този доклад. Парламентът, разбира се, трябва винаги да бъде уважаван, както каза Питър, както казаха другите колеги, но мисля, че това, което включва съвета е нещо добро, тъй като се защитава е, един интерес, тъй като нещата са свързани с юриспруденцията. При цялото ми уважение към колегите, Считам, че след като съветът прави нещо положително, ние трябва да се опитаме да се доближим до тази позиция тъй като по същество нещата опират до юриспруденцията. И това е свързано с отношенията на държавите членки с Обединеното кралство. И на тази държава членка трябва да й се помогне. И именно това се опитва да направи съвета. Благодаря, господин председател. Първоначално аз не исках да се включвам в дебата, но съм малко объркана. И малко не знам какво да мисля. Защото координаторите на последната среща на комисията Либе гласуваха председателя да проведе тези преговори. Тези преговори не са дебат за правния статут на Гибралтар. Ние говорим за резултат от Брексит – а, и се опитваме да осигурим свободното пътуване на живеещите, на гражданите на Обединеното кралство. Изненада съм да чуя за конфликт на интересите. И е, повечето от е, тези, които виждат конфликт на интереси, са испанци. Аз не, смис... не мисля, че това е честно. Също така искам да кажа, че нито в предложението на комисията, нито в измененията на Европейския парламент не се казва и дума за региони извън Европейския съюз, това число и Гибралтар. Това се спомена само от съвета и може би по определени причини, които аз не разбирам. Аз мятам, че председателя, докладчика и докладчицата в Сянка свършиха чудесна работа до този момент – защитавайки позицията на нашата комисия и на парламента в противодействие на позицията на съвета. Мисля, че трябва да им дадем шанса. Утре защото председателя вече каза, че може да има предложение за компромис от страна на комисията. Така че аз мятам, че трябва да се придържаме към нашата позиция, да продължим да работим и то с екипа, за който сме гласували в комисията. Благодаря. Okay, thanks. Um, I think... Благодаря. Мисля, че комисията желая да вземе думата. Трябва да пристъпим към гласуване. Да, очевидно съм се объркал. Комисията не желая да вземе думата. Сега пристъпваме към гласуване. Искам да ви благодаря. Благодаря ви и за по-здържаните изказвания. Напълно съм наясно с това, което каза господин Диас Демера. Политическата ситуация никак не е лесна и аз напълно съзнавам това. Наша цел, за която сянка, е, сянка е да разрешим ситуацията колкото може по-бързо. Но аз като докладчик определен да работи по тази тема, аз работя като докладчик без значение каква националност съм. И моя задача е да предложа решение, в това число и за Гибралтар. Председателството и съвета направих направиха много малко. за постигането на компромис за Гибралтар. Ние е, работим като професионалисти и а, е, моята позиция не е била повлияна от моята а, е, от националност. Аз предложих пет решения за Гибралтар, а това са решения, които трябваше да бъдат предложени от съвета, а не от мен. Така че линията е ясна. Утре заради а, политическите теми, които не могат да бъдат игнорирани в парламента, аз ще се опитам да а, а, разреша проблема заедно с докладчиците в сянка и заедно ще се опитаме да намерим решение на петия тристранен диалог. Един от изказалите се каза, че това би трябвало да бъде лесно досие, което лесно да бъде завършено. И аз така мислех, за това то ми беше, е, това досие служебно беше отнесено към мен. Сега се надявам утре да решим проблемите. Благодаря на всички за изказаните мнения. Ще ги взема предвид на петия тристранен диалог. Утре ще се надявам да намерим решение. Нека сега да пристъпим към гласуване. If everyone is ready, we can go to the first one. Ако сте готови, нека да пристъпим към първото досие. Уважаеми колеги, доклада за повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издаване на граждани на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват своето право на свободно движение. Докладчик е господин Депре. Жерар, желаете ли да вземете думата преди гласуването? Заповядайте. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на колегите, на екипите им, на докладчиците в Сянка преди всичко за техния принос, както и за доброто взаимодействие, въпреки че имахме дълбоки разминавания в мненията. Надявам се, че нашата комисия ще подкрепи постигнатото съгласие. Искам да се спра на четири елемента. Първо, държавите членки суверенно решават а, дали да издават или не карти за самоличност. Второ, основната цел на този регламент е да се допринесе за свободното движение, като се създава е един формуляр, единна форма, за да може да бъдат по-лесно разпознаваеми картите. Трето, използват се биометрични данни, които подобряват сигурността и не допускат присвояване на самоличност. Това не е опит за създаване на база данни от пръстови отпечатъци, а да се използват те само в силно осигурени и безопасни начини. Освен това, на пето място се намаляват разходите по подновяване на картите за самоличност за гражданите. Благодаря ви за вниманието. Okay. okay? Thank you. Добре, благодаря господин Депре. Е, гласуваме, колеги. Е, едно гласуване за целият текст, прият на междуинституционалните преговори. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за, 20 против, няма въздържали се. Поздравления на докладчика. Сега минаваме на създаването на мрежа от служители за връзка по въпросите на иммиграцията. Докладчик е Сесил Кенге. Сесил, искате ли да вземете думата преди гласуването? Заповядайте. Е, благодаря, Клод. Исках само да благодаря на докладчиците в Сянка, най-вече за това, че работих доста бързо и с голяма отговорност. Гласуваха за това служителите за връзка да получат по-сериозен статут. Ние бързо успяхме да се споразумеем. Парламентът се обедини около почти всички точки. Благодаря на докладчицата Сянка още веднъж и на секретарията. Сега гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 39 гласа за, 10 против и 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега Е, ще гласуваме делегирани регламент на Комисията за изменение на приложение 2 е към регламент 515 на Европейския парламент и на съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд вътрешна сигурност. Ще дам думата първо на докладчик и след това може би на комисията. Първо, госпожа Сипа Биргит, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз първо бих искала да чуя комисията, защото не разбирам какво е предложението. Бих искала да го чуя. Добре, господин Ониди. От е, генерална дирекция е, Да дадете кратко обяснение, госпожа Зипа, моля на кратко. Благодаря, господин председател. Добър вечер на всички. Извинявайте, че забавям гласуването. Този делегиран акт има една единствена цел, а именно да измени съответната правна база, за да позволи финансирането на центровете за приемане на сушата в Гърция. А, бихме искали да направим това, за да позволим на така наречените естия не само да работят на солидна основа и да се гарантира тяхното дългосрочно финансиране, а също така и да имаме съответните средства и съответното правно основание да надградим тези центрове. Много съжаляваме, че очевидно са се появили е, недоразумения във връзка с този делегиран акт. и се остана с впечатлението, че е, е, в рамките на тези центрове са включени центрове за контрол и аз повтарям, че нямаме никакво, повтарям, никакво намерение да използваме този делегиран акт, е, е за да финансираме така наречените центрове за контрол преди е, тези центрове да бъдат надлежно дефинирани ние продължаваме да работим изключително усилено заедно с вас, заедно с страните членки, за да изработим солидна и дългосрочна концепция за такива контролни центрове. Това е много важен делегиран акт за да, който да гарантира бъдещето и работата на центровете за приемане в Гърция. Нямаме никакво намерение да ви заобиколим а, и да отделим средства за финансиране на така наречените контролни центрове. благодаря ви, колеги. Биргит има думата. Благодаря, господин председател. Аз изключително внимателно изслушах това, което каза комисията. Аз продължавам да съм объркана. Най-вероятно вие нямате никакви налудничави намерения, но все пак думата контролни центрове се съдържа в предложението, без никой да знае какво е това. Вие споменахте центровете за приемане. Ако искате да говорите за центрове за приемане, кажете центрове за приемане. Защо споменавате контролните центрове? Защото като че ли се вкарва една съвършено нова концепция може би делегирания акт заедно с всичко останало е много важен, но не е честно това, което прави комисията в момента, а именно да смесва различни неща. Важни неща, а, като се включват текстове за други нови неща. И това създава някакъв а, нежелан ефект. Ние не можем да се съгласим с такъв делегиран акт, без да можем да проверим съдържанието, а, ефекта, да видим какво се има предвид с тези контролни центрове, какви ще бъдат те на практика, без да имаме време да говорим а, за тях. А, и въпреки, че не знам това, трябва да гласуваме делегирания акт днес. Благодаря на докладчика, благодаря колеги за търпението. На базата на разменените сега мнения, нека да гласуваме. Ще гласуваме два пъти тук. Първото гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 55, 44 е, гласа за, 8 против. Второто гласуване. Моля, гласувайте. Отново по... Е, отново е, госпожа Зипа, точка 7. Гласуваха ли всички? Моля, гласувайте. Приема се с 44 гласа за, 8 против, няма въздържали се. Благодаря благодаря за свършната работа, госпожо Зипъл. Това беше гласуването за днес. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към още една важна точка. Точка 8. Моля, останете. Ако искате да си тръгнете, тръгнете си тихо. Предстои изслушване на кандидата за нов изпълнителен директор на ЕАЗО. Моля, ако напускате залата, направете го тихо. Сега предстои изслушване за ЕАСО. Ако имате възможност, останете. Това е важно. Така, колеги, добре, дошла искам да кажа в нашата комисия на Нина Григори. Моля, напускайте залата тихо. Нина Грегори, кандидат подбран от управителния съвет за нов изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Първо ще дам на госпожа Грегори за встъпителни думи, след което колегите ще имат думата за въпроси е, в съответствие с регламент 4.9 от 2010 година. Ще зададем въпроси на госпожа Грегори в присъствие на нашия докладчик и други колеги, които се интересуват от този въпрос след което нашата комисия ще изготви препоръка относно кандидатурата. За подготовка за настоящото изслушване изпратихме няколко въпроса, на които госпожа Григори отговори писменно. Отговорите са публикувани на интернет страницата заедно с кратка биография на госпожа Григори. Сега, госпожа Григори има думата за около 10 минути. Ако искате след това да вземете думата, ще ви помоля да дадете сигнал. Нека сега да чуем какво има да ни каже госпожа Грегори. Добре дошла. Thank you. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Благодаря ви за сърдечното посрещане. Уважаеми депутати, уважаеми членове на комисията Либе, за мен е голяма чест, че имам възможност да говоря днес пред вас като номериен кандидат за изпълнителен директор на ЕАЗО. Въпреки, че съм имала възможност да се представя накратко в писмен вид, отговаряйки на въпросите ви в писмен вид. Бих искала пак да се представя накратко и в краткото ми изказване да се спра на предизвикателствата пред Язо в момента и каква е визията ми за бъдещата работа на агенцията. Аз съм от Словения Работила съм в областта на миграцията и убежището в Министерството на вътрешните работи вече повече от 20 години в моята страна. През последните 10 години съм била генерален директор в най-голямата дирекция в Словения, която включва и Националната агенция за обежището. Повече от 10 години на водещи управленски позиции съм съумяла да проявя своите управленски умения в стратегически план, както и по отношение на вътрешното управление, в управлението на бюджета, на обществени поръчки и прочие. От 1999 година участвам в подготовката на позициите на Словения по досиятата в областта на правосъдието и вътрешния ред по време на Словенското председателство през 2008 година. Аз Председателствах СКИФА, това е стратегическия комитет по въпросите на миграцията, границите и обежището. Освен това съм участвала като член на словенската делегация в работата на съвета по правосъдие и вътрешен ред. Така че аз имам стратегическо политическо разбиране за въпросите, свързани с убежището и миграцията. Освен това, съм член на консултативния съвет на Международния център по миграцията в Виена. Всичко това ми даде възможност да работя в тясно сътрудничество с колегите от всички държави членки на Европейския съюз, както и с други партньори, като Европейската комисия, и разбира се Европейският парламент. Така че през годините съм имала много тесни работни отношения с различни заинтересовани страни и съм създала много добра международна врежа. контакти. Освен това съм работила по разработването на програмата на ЕАЗО и съм член на управителния съвет на ЕАЗО, така че съм много добре запозната с работата на ЕАЗО. Освен това съм наясно и с предизвикателствата пред организацията в момента. Дами и господа, позволете ми да кажа, че аз съм убедена, че Европейския съюз се нуждае от една силна агенция за обежището, която да може да се справи с сегашните и бъдещи предизвикателства в сферата на обежеството, да окаже подкрепа на държавите членки за укрепване на координацията за практическо сътрудничество в областта на обежището, изобщо на миграцията. Това ще бъде първият акцент в моята работа, ако бъда утвърдена като изпълнителен директор на ЯЗО. В изпълнение необходимо е да се прилага законодателството в областта на общата система на обежище. Това е важно, ако искаме да се запази солидарността взаимното разбирателство, както и разбирането на отделните потребности на държавите членки на Съюза като цяло. Освен това, създаването на инструменти за подкрепа, създаването на възможности за сближаване на политиката в обежащето с подходящи форми на наблюдение. Всичко това е важно. Но всичко това няма да е възможно без да имаме независими и източници на информация на страните по происход, на законодателството на държавите членки и практиките в държавите членки. Като изпълнителен директор аз ще направя всичко тази научна част, свързана с информацията, анализа, натрупването на познания да бъдат подсилени. Не трябва да се допускат ситуации, в които само определени държави членки да бъдат подложени на натиск. Затова ЕАЗО извършва конкретна работа в тясно сътрудничество с държавите членки, експертите, за да се постигне незабавен ефект, да се окаже незабавна подкрепа на нуждаещите се от закрила. Ние ще продължим да доразвиваме инструментите за подкрепа в горещите точки и другаде. Освен това, по въпросите на платформите за сваляне на, на сушата, както и контролираните центрове. Последната реорганизация на Язо през 2016 година вече доказа, че е нещо полезно в много отношения и вярвам, че структурата на организацията трябва да отговаря на задачите и задълженията на новата агенция за обежище. Тогава и Азо ще поеме допълнителни отговорности в рамките на тази агенция. Управителният съвет одобри бюджета и единна програма за следващия период, което е рамката, в която може да работи агенцията. И се надявам, че Европейският парламент а, скоро а, ще а, приеме и изпълнението на бюджета на ЯЗО. ЯЗО и Агенцията по убежището трябва да имат повече а, човешки а, материални ресурси, за да се отговори на потребностите в областта на миграцията и в изпълнение на заключенията на съвета. Това може да стане само чрез добро сътрудничество на агенцията с всички заинтересовани страни. Трябва да се създаде доверие вътре в агенцията и с външни партньори. И на последно място, но не е по значение, изпълнителният директор заедно с управителния съвет трябва да дават стратегически насоки, които да се спазват от лицата, които работят вътре в Язо и с Язо. За това трябва да се мотивират служителите, да се подобрят техните познания, да се създаде една добра работна среда за постигане на максимално добри резултати. Уважаеми депутати, уважаеми членове на комисията Либе, позицията на изпълнителен директор на ЯЗО определено ще бъде едно лично предизвикателство и стъпка напред в професионалната ми кариера, която изцяло е посветена от самото начало на миграцията и обежището. Има сериозни предизвикателства все още пред агенцията, но съм убедена, че можем да ги преодолеем заедно с благотворно сътрудничество, включително с Европейския парламент, с доверие и взаимно уважение и разбиране. Надявам се, че ще мога да допринеса за тази обща визия а, относно мисията на а, ЕАЗО в качеството ми на изпълнителен директор. Благодаря ви за вниманието. Това беше добро начало. обикновено в понеделник. Е, тук в Страсбург хората не са в особено добро настроение, но днес е изключение. Вие не запознахте с това какво е, е състоянието към момента, така че нека да започнем първо с Питър Нидамюрит като докладчик, който работи по това досие. Питър, имаш думата. Благодаря. Благодаря за вашата презентация. Мисля, че е много важно да се види, че след някои проблеми през последните години ЕАЗО сега е изпълнена с нова енергия, с нова динамика. И според мен това е една от най-важните институция от общата европейска система в областта на обежището. Не само Фронтекс, не само защитата на границите са важни, но и по какъв начин можем да управляваме беженските потоци. Аз съжалявам и съм дълбоко разочарован, че съветът не съумя да намери решение. Може би си спомняте, че имахме временно споразумение по време на Малтийското председателство през юли 2017 година. Сега вече е 2019, близо две години по-късно. Нищо не се случи в съвета и срамно е, че съветът е, не можа да направи нищо за това време. И аз съм е, е, уморен да слушам едно и също от различните председатели. Много съжаляваме, но не намерихме компромисно решение в съвета. Именно това е решението да се Съвета трябва да намери решението и аз съм убеден, че по време на следващите седмици, месеци, години ЕАЗО ще може да работи, но е неотложно ЕАЗО да се превърне в нова агенция, която да бъде част от общата европейска система в областта на убежището и искам да ви пожелая успех в това начинание. Благодаря, Питер. Сега координаторите, госпожа Мецола, госпожа Ципел, госпожа Гринсбек, но първо госпожа Мецола. Благодаря, благодаря госпожа Григори. Така имаме възможност да благодарим и господина Дук в качеството му на настояща временен изпълнителен директор, който председателстваше тази агенция в много тежки времена, когато вниманието върху агенцията не беше цяло положително. Ние в парламента винаги сме заделили много време, много енергия, за да може тази агенция да действа изцяло, да оползотвори целия си потенциал. Благодаря на Питър Нидел Мюллер за това, което каза. Съгласна съм с него, че за съжаление съветът не съумя да намери решение по ревизирания регламент за агенцията, което щеше да отправи сигнал по време на края на този мандат, че Европейският съюз се занимава с въпроси, в което повечето от държавите членки се нуждаят от подкрепа. Това щеше да е силно послание и относно политиката в областта на обежището на Съюза. Благодаря ви, госпожо Грегори, благодаря ви и ви желая пълен успех в новото ви а, начинание относно свалянето на сушата. Може да ли кажете каква ще бъде ролята на ЕАЗО при е, ученията в тази област и по какъв начин агенцията ще допринесе за създаването на един устойчив е, и дали да ни каже и постоянен механизъм за солидарност. Биргит, благодаря. Искам е, да кажа нещо, което беше засегнато и Питър Нидел Мюрел, че сме имали временно споразумение още през 2000 17, но съветът все още не е взел ясно решение по системата за обежище. В е, края на тази седмица аз изчетох една статия, в която се цитираше един политически лидер от държава членка, където се казва, че лидерите на националните правителства трябва да получат повече правомощия, тъй като те са унези, които могат да вземат бързи решения. Но тук не става дума за някакъв карнавал – този парламент също може да взема бързи решения, въпреки че имаме 8 различни политически групи и дебатите не са чак толкова лесни. Така че едва ли трябва... За това трябва да помислим, може би, да дадем повече промощия по-скоро на парламента. Това е обща бележка. Искам да ви попитам как вие виждате своята задача, като имате предвид, че все още очакваме позицията общата позиция за обща европейска система на обежище, как това ще се отрази на работата ви и как може да се подготвите за времето, когато ще се създаде тази обща система в областта на обежището. Как виждате също предизвикателствата пред вас, като имате предвид, е, че ситуацията с миграцията и обежището се променя, променя се през последните години, понякога се променя на базата на факти, но понякога предизвикателствата се дължат на политически или политизирани дебати. Къде вие виждате в тези области предизвикателствата и възможностите за създаване на ЕАЗО като служба, която да може да бъде много ефикасна, дали, независимо дали има или няма ясно решение от на съвета. Натали Гризбек има думата. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група аз също се присъединявам към Сесилия Викстром, която за съжаление не може да присъства тази вечер. Тя е специалиста в нашата група по тези въпроси. Искаме да ви пожелаем успех. Добре дошли. Също искаме да кажем, че вашите отговорности са много важни. Това е тема, която интересува силно европейските граждани. Относно това, което каза колегите преди мен, аз също съжалявам и съм разочарована, че в съвета има инертност относно развитието по това досие. Знаете, че независимо от политическите групи има консенсус в парламента относно ситуацията, за която ние съжаляваме. Преди да ви задам въпрос, бих искала да кажа, че се радвам, че сте тук, че с вашето идване ще се отвори една нова страница в дейността на агенцията. Това е нещо много положително според мен. Въпросът ми е от по-общ план. Последния доклад за дейността в горещите точки. В него забелязваме, че лицата, които се приемат, Тяхното пристигане не е много добре управлявано. Борбата срещу каналджийството вече е неразривна част от работата на институциите, но има нарушение на основните права в тези центрове, които се управляват от Съюза и от държавите членки при пристигането. Става дума за трафика на хора, принудителен труд експлуатиране на децата и така нататък. Искам да привлека вниманието ви по този важен въпрос и да ви попитам дали вече сте предвидели по какъв начин бихте могли да се справите с този проблем и как ще може да улесните идентифицирането на уязвимите лица, като заместник председател на интергрупата по правата на децата, ме вълнува преди всичко и съдбата на децата. Благодаря ви и ви желая успех. Благодаря ти, Натали Хелга Стивенс. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik wil graag mevrouw danken voor. Благодаря господин председател. Уважаеми колеги, госпожо Грегори, искам да благодаря за вашето експозе. Кажете малко повече относно вашите планове във връзка с политиката на човешки ресурси. Как смятате, че трябва да се реализира тази политика, особено с оглед на направеното от предишния директор? Вие е, сте подбрана от управителния съвет, но ще бъдете изпълнителен директор. Как ще избегнете конфликта на интереси? Не смятате ли, че тук има някакъв конфликт на интереси, когато става дума за кандидат за водещ пост? Корнелия Ернст. Ja, yeah, vielen Благодаря. Слушах внимателно вашето експозе. Всички ние знаем, че ЕАЗО трябва да има повече задачи, повече компетенции. В същото време в Средземно море и на други места ставаме свидетели на все повече жертви. Хора, които загиват близо до нашите външни граници и това е огромен проблем. Всъщност, аз не съм първата, която споменава този огромен проблем. Искам да разбера какво смятате вие относно международната закрила. Какво ще направи ЕАЗО от тук нататък? Какво ще направите вие самата относно молбите за международна закрила? Как ще допринесете, за да се подобри положението, за да може наистина да се дава международна закрила на тези, които имат нужда от нея. Бежанците, кандидатите за обежище. Мисля, че АСО има много важна роля в това отношение и може да допринесе много. Има нещо, което малко ме обърка и даже леко ме шокира – Става дума за нещо, което споменахте във вашето експозе, някои центрове за контрол, що се отнася до приемането на мигранти. Каква ще е ролята на ЕАСО, що се отнася до депортациите, връщанията? Какви ще бъдат вашите оперативни задачи, що се отнася до всички предизвикателства, пред които е изправена ЕАСО? Кажете ни малко повече нещо по-конкретно в тази връзка. Um, за да бъдем честни към госпожа Грегори, трябва да й кажа, че за първоначалното експозе тя имаше само 10 минути. Сигурен съм, че тя ще отговори по-подробно на въпросите. Господин Терикабрас, благодаря, господин председател, благодаря госпожо Грегори за това, че сте тук. Благодаря ви предварително за отговорите. Имам три въпроса. Първия е свързан всъщност с последния. Т.е. с последното изказване на колегата. Ако ви изберат за нов директор на ЕАЗО, как ще гарантирате, че ЕАЗО наистина действа само в рамките на своя мандат? и в рамките на европейската политика в областта на убежището. Споменахте центровете за контрол или контролираните центрове и платформите за разпространение, но в европейското законодателство няма такива понятия. Ние би следвало да гарантираме, че АСО работи в рамките на европейското законодателство, такова каквото то е договорено от законодателите. Това беше първият въпрос. На второ място, как качеството ви на нов директор ще гарантирате зачитането на основните права във всички дейности и операции на ЕАЗО. И на трето място, Как и дали ще се допитвате до представители на организациите на гражданското общество? Е, що се отнася до операциите на АСО? Ще им дадете ли възможност е, да наблюдават вашата дейност? Ще се подобри ли и взаимоотношението ви с така наречения консултативен форум? Благодаря. Благодаря, господин Терикаврас. Майте. Много ви благодаря. Най-напред искам да ви пожелая всичко най-добро, тъй като ще сте изправени пред доста сложни задачи. Първо да се подобри доверието към самата агенция, тъй като в някои сектори не се счита, че не е, е особено ефикасна при бързите действия тъй като няма достатъчно персонал. Вие имате, казахте, голям опит, както в участието в различни заседания, така и на място. Например, в Мория, откъдето идвам, там има един ужасен бункер. Някои от основните въпроси за вас при дефинирането на проблемите е свързано с това къде ще бъде разположена агенцията, как ще се решават проблемите, как ще се справите с неща, които са като мория, където няма адекватно решение изобщо възможно. Какво ще се направи конкретно? Продължават да пристигат афганистанци на гръцките острови, съгласно критериите не може да бъдат депортирани в Афганистан как ще се гарантира добро управление на тези а, случаи, без да се нарушават а, основните права на тези хора или пък а, да се стига до психични проблеми, за които ни предупреждават медици без граници. Така че говорите кажете нещо, как ще се решават проблемите на места, не в а, а, офисите. И така, какво ще направите, за да подобрите репутацията на ЕАСо? Отличен въпрос. Всъщност аз исках да го задам. ЕАСО не може да направи всичко, но може да е, се направляват политиките по някакъв начин. Майте говори за Средиземно е, море. На какво ще заложите? Как ще управлявате вашите приоритети? Особено с оглед на това, че трябва да се уточни какви са компетенциите на АСО и кое не влиза в тях, тъй като има сериозни ограничения пред правомощията на АСО в тази област. Аз имам известни тревоги в това отношение. Вие сте кандидат за изпълнителен директор и последния с въпроса Ана Гомеш. Благодаря, госпожо Грегори. Желая всичко най-добро. Другите колеги също го направиха. Разбираме, че няма да ви е лесно. Първият въпрос, който исках да задам, вече беше зададен. Каква ще е ролята на АЗО според вас, що се отнася до депортациите и връщанията? Особено когато съответните лица не идват от безопасна страна, афганистанците, например. На следващо място. Естествено, че ролята на АЗО би била по-различна, ако имахме безопасни пътища към Европа. По този начин щяхме да вържем ръцете на трафикантите и контрабандистите. В този конкретен пример говоря за онези, които вкарват в Европа кандидати за убежище. Вие агностик ли сте в това отношение? Смятате ли, че държавите членки трябва да направят нещо за безопасните пътища, за тяхното създаване. Базирана сте в Малта. Малта е един перверзен случай, в който правителството организира престъпна схема за предоставяне на визи на трафиканти. От Алжири от други места комисията си затваря очите, макар че в медиите може да се прочете много за този случай. Някои от нас правят конкретни предложения, комисията си затваря очите обаче. По този начин се поставя под въпрос доверието в системата. Ще продължите ли вие да си затваряте очите за това, което се случва? Ще направите ли като комисията? Ще си заровите ли главата в пяска, като Штраус? Благодаря. Някой друг? Няма други желаящи. Вие сте кандидат за един много горещ стол госпожо. Опитайте се да отговорите на всички тези въпроси, доколкото можете. Благодаря. Благодаря за думата. Благодаря на всички за въпросите. Наистина посочихте с пръст големите проблеми. Някои от нещата, които споменахте, не са съвсем в полза на ЕАЗО понастоящем. Тук искам да спомена проекта на регламент за Европейска агенция в областта на обежището. Той е в на улица. Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. Надявам се, че ще успея. Ще ги групирам, тъй като някои от въпросите бяха подобни. Ще започна с въпросите на господин Нидер Мюле, който е докладчик по досието за създаването на ЕАЗО. Искам да кажа, че от гледна точка на общата европейска система за предоставяне на убежище, е, пакета ще бъде изключително логичен и изключително видим. По-настоящем обаче имаме едно положение, което много красноречиво беше описано и от съвета, и от парламента. Жалко е, че няма напредък по регламента за АЗО, защото ако имаше решение, ние щяхме да можем да подпомагаме тези, които имат нужда от закрила в Европейския съюз. Службата за подкрепа понастоящем има мандата да подпомага държавите членки по различни аспекти, свързани с убежището. Ако погледнем положението по настоящем, що се отнася до общата система за предоставяне на убежище, ЕАСО би могла да предоставя съответните инструменти, освен това да предоставя възможности за обучение, да реализира конкретни операции. Много възможности няма да реализираме, ако не станем пълноправна агенция. Ако се превърнем в такава, можем да помагаме държавите членки, да има по-бързи процедури за предоставяне на убежище, можем да помогнем на държавите членки да изчистят малко натрупалите се случаи, да се предотвратят вторичните придвижвания, да се избегнат кризисните ситуации. По-настоящем нямаме такава възможност и съжаляваме. Надявам се, че Азов в крайна сметка ще получи разширен мандат в бъдеще. Госпожа Мецола и временните мерки и адхок операциите по дебаркиране – Неотдавна ЕАЗО предложи да помогне на някои държави членки. Искам да спомена Италия, Испания и Малта. ЕАЗО може да работи само ако държавите членки поискат помощта й. В Италия станахме свидетели на една много добра инициатива в Месина. ЕАЗО предостави екип от е, културни посредници и експерти. Този екип осъществяваше всичко необходимо свързано с регистрацията, правеха се интервюта от името на държавите членки. Това показва координацията на място, а тя е изключително важна. Много е важно агенциите да дават своята данна място да подпомагат държавите членки. Подобни действия могат да послужат като модел за бъдеще. Естествено, временните мерки няма как да са в основата на една стабилна система. Всички осъзнаваме това. ЕАЗО със сигурност би могла да отнеме малко от товара на плещите на държавите на първа линия. Трябва да говорим за това как временните мерки да се превърнат в постоянна система, що се отнася до релокацията. на място има добри инициативи, които могат да бъдат взети за пример. Да се надяваме, че в крайна сметка ще имаме една стабилна, постоянна система за предоставяне на убежище. Надявам се, че така отговарям на въпросите в тази връзка. Госпожа Зипел попита за по-широкия мандат на ЕАЗО. Възможно ли е да има такъв по-широк мандат, без да сме се превърнали в пълноправна, пълноценна агенция? Предложението на комисията предвижда повече пари, корекция на бюджета на ЕАСО, както и възможността да се разполагат повече човешки ресурси. По-настоящем в ЕАЗО, в Малтийския офис, работят 212 човека, 170 са разположени в Гърция в рамките на конкретни операции. В Италия също има около 170, в Кипър около 40. Ако имаме по-широк мандат, наистина ще променим нещата, що се отнася до човешките ресурси. Комисията предлага, в крайна сметка, ЕАСО да има около 500 служители до 2027 година, само в Малта. Бюджета може да се увеличи от 69 милиона по-настоящем, чак до 300 милиона бъдеще. Това е една добра сума и с нея бихме могли да постигнем много повече, естествено, ако сме агенция с пълни права. Същевременно ЕАЗО ще се опита да наеме колкото се може повече експерти, докато набере необходимите експерти, като брой от тези, от които има нужда. Надяваме се, че независимо от хората, с които разполагаме и техния брой, ще можем да подпомагаме държавите членки, особено от тези, които са в а, кризисно положение. Госпожа Гризбек попита за горещите точки, за доклада и за конкретните действия спрямо уязвимите лица. Искам да кажа, че това е част от основните ни задачи. Всъщност всичко това е част от общата система за убежище, която до известна степен е изградена. Мисля, че Азо успява да отчете принципите на най-висшия интерес на детето. Естествено, че се борим с контрабандистите, борим се с насилието по признак пол – ЕАЗО вече е изготвил различни инструменти за подкрепа, както и учебен материал. В тази връзка целта е да се подпомогнат държавите членки в тези конкретни области. Ние развихме всички тези инициативи с Агенцията по основните права. Тук искам да спомена, че сътрудничеството между двете агенции се подобрява с всяка изминала година и става все по-конкретно. Искам да кажа, че това добро сътрудничество започна преди около две години. Има някои области, в които Агенцията за основните права търси сътрудничество с ЕАСО. През 2018 година двете агенции създадоха нови инструменти за подкрепа, така наречените насоки на ЕАСО относно условията за приемане на непридружавани непълнолетни. Трябва да се е, дадат насоки, знаете, за оценка на това какво е най-висшия интерес на детето. Всички тези насоки създадохме заедно с Агенцията по основните права. През 2019 година самата Агенция по основни права създаде насоки. Е, в това отношение уточняването на това какво представлява най висшия интерес на детето, що се отнася до уязвимостта, е АСО е, създаде една мрежа с цел да се увеличи защитата на уязвимите лица в рамките на процедурите за кандидатстване за международна закрила. Това са инициативи, които бихме могли да доразвием и напред. Сега за включването на гражданското общество, е, това, което е, се каза е вярно, е, че на практика ЕАЗО съгласно регламента се опитва опитва да работи с една част от гражданското общество, унази, която играе много важна роля в областта на миграцията и обежището, да ги привлече при е, приемането на законодателство и при изпълнението на мерки. Консултативният форум е жив с над 150 члена три вида дейности извършва. Той първогодишна среща и срещи посветени на определени теми. Второ, електронна консултация по ключови документи за ЕАЗО. И трето, пряко участие в дейностите на ЕАЗО, например, мрежата от мобилни експерти. Тази мрежа Казах, че се изгражда. Има много възможности за сътрудничество с гражданското общество. Важно е това да се случва. Важно е консултативния форум да остане работещ. И важно е това да бъде част от мандата на новата агенция, за да може тя да продължи да работи с гражданското общество. Относно ситуацията на място, и може би във връзка с условията в горещите точки и така наречените приемни центрове. Смятам, че всички ние сме наясно, че условията там са трудни. И точно тези условия правят работата на Азо доста трудна. Трудно е за хората, които работят на място, трудно е да се поддържат добри условия, но към момента ЕАЗО помага на държавите членки в тази връзка там, където е възможност. Центровете е, са под юрисдикцията на държавите членки но ЕАЗО предоставя техническа помощ на органите, които отговарят за приемането, особено когато става дума за работа с уязвими групи, е, с деца, за да могат те да бъдат отделени в така наречените сигурни е, зони, да могат е, процедурите по обежището да минават бързо, за да може хората да не се задържат толкова дълго в тези центрове а, ние координираме работата на всички е, страни, които работят е, на място и се опитваме навсякъде, където е възможно, да помагаме на властите, които на практика отговарят за поддържането на центровете. С което стигаме до въпроса на господин Мораж. Какви са правомощията на ЕАЗО? тази ситуация нашите правомощи са доста тесни, нека да кажем. Когато говорим за практическо сътрудничество, разбира се, ЕАЗО може да координира и засили обмяната на добри практика между държавите членки, когато говорим за координация и мониторинг в областта на Европейската система за обежище. АЗО извършва мониторинг, предоставя инструменти, разработва нови подходи заедно с други действащи лица. ЕАЗО може да помогне, но не може по своя собствена инициатива да разработи тези нови... Извинявайте, че ви прекъсвам, казва председателя. А, имах предвид по-скоро управлението на очакванията и заради времето Извинявайте, че ви, че ви прекъснах, докато отговаряте на въпросите. Имаше въпрос с връзка с връщането, репатрирането и Нещо да пропуснахме? И въпроса на Ана Гомеш. И международната закрила. Аз ще се опитам да бъда кратка. При сега действащото европейско законодателство и законодателство за международна закрила ЕАЗО няма мандат за да бъде част от процедурата по връщането. Не може да участва в процедурата в, в края на процедурата процеса по убежището, т.е. когато се стигне до връщане на хората. При сегашните обстоятелства, при настоящата правна рамка, ЕАЗО няма мандат във връзка с връщането на а, хората в техните страни по происход. ЕАЗО помага на държавите членки в процедурата по убежище. Това означава на практика, че когато приключи процедурата по получаване на обежище, връщането се извършва в националната рамка. Фронтекс има лимитиран мандат и така нататък, но те могат да участват. Надявам се да бях ясна. Само да поясня Важно е да се, хората да разберат какви са границите, в които работи а, ЕАЗО, какви са ограниченията. Сега Всички доволни ли са? Има ли допълнителни въпроси? Не? Знам, че положението не е перфектно, но бих искал да благодаря на госпожа Грегори за представането, за това, че отговори на въпросите. Благодаря на нашите членове за чудесните въпроси и коментари. Сега ще... Е, това, което следва е становище на е, комисията либо във връзка с кандидатурата. Е, заради ограниченото време, с което разполагаме, това ще стане с писмена процедура. Съгласни ли са всички? Добре, нека сега да благодарим на госпожа Григори за представенето и на нашите членове, които останаха днес в понеделник след обед. Благодаря за интереса проявен към агенцията. Желая ви всичко най-добро. Благодаря и на сътрудниците ни, между другото. So, um, to... Така, колеги, Нека да минем към досието за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. So, colleagues, let's, I know it's um, tiring. Колеги, знам, че е много изморително в понеделник в Страсбург, Но сега преминаваме към една... Предстоят ни още няколко важни точки. Първо, разпространението на терористично съдържание онлайн, размяна на мнение по измененията. Това става дума за мерки, които претвъртяват пропагандата на терористично съдържание онлайн Господин Далтон е в залата и госпожа Стивенс ще го замести. И имаме няколко докладчици в сянка. Това е добре. Госпожо Стивенс, искате ли да вземете отношение във връзка с измененията? Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Извинявам се от името на господин Далтон за това, че той не присъства тази вечер. Аз го замествам. Това, което ще споделя с вас, са неговите бележки. От последния ни дебат в комисията по този дебат бяха внесени над 700 изменения и това направи намирането на компромиси е, трудно. Въпреки това, този брой изменения показва колко е голям интерес на парламента към това досие. Като докладчик, моя задача беше да намеря колкото може по-широко съгласие за гласуването в комисията и след това парламента, за да може парламента да преговаря със съвет от силна позиция. Миналата седмица се проведе последната последното заседание на докладчицата. Всяка следващото ще бъде утре сутринта. Следващата седмица са планирани още технически срещи и заседания на докладчицата всяка. 700-те внесени изменения показват колко разнообразни са мненията на парламента във връзка с връщането и проактивните мерки. Но те показват също така, че има някои области от общ интерес, възоснова на които може да се постигне съгласие. Повечето от депутати са на едно мнение, че трябва да се пречи на разпространението на терористично съдържание пред широката публика. а, и а, облачните услуги, които не могат да контролират и да премахват а, а, съдържанието. Ако това съдържание не е предназначено за широката публика, то не трябва да бъде в обхвата Е елемент от приложното поле. По него има също голям брой изменения, които предвиждат малките и средни предприятия да бъдат изключени или от целия регламент, или от части от него. Аз съм напълно съгласен а, с това, че този регламент не трябва да натоварва малките и средни предприятия. А, и е, за тях или трябва да се предвиде пълно е, изключване или да се предвидят прагове, е, което до този момент не се случва. Трябва да направим така, че регламента да бъде пропорционален за всяка една засегната страна. Относно дефиницията на понятието терористично съдържание, по тази дефиниция трябва да се проведат още дебати. Има съгласие че няма да излизаме извън обхвата на директивата за тероризма, а ще се придържаме към нея. В това отношение съществува консенсус. Повечето членове на комисията смятат, че не бива да се засягат основните разпоредби от директивата за електронната търговия. Необходими са още дебати относно формулировката на член 6, но има съгласие за това, че трябва да се стесни приложното поле, за да се защити свободата на а, изказване. А, Друга област, която се е, е, е, дебатира с сроковете за премахване на съдържанието. Предлагат се най-различни срокове. Пак трябва да се види какво е въздействието върху малките и средни предприятия правоприлагащите органи и комисията поставят акцента върху прекратяване на разпространението на терористичното съдържание. И трябва да видим как ще работят нещата на практика, преди да формулираме компромиси. Също така заповедта за трансгранично премахване на съдържание. В това отношение също има различни мнения. Мисля, че с подходящи гаранции може да се направи и така, че съдържанието да се премахва бързо. Член пети на предложението има много различни а, мнения във връзка с свободата на изразяване, свободата на информацията и Санкциите са също важна част от предложението парламента няма консенсус по отношение това, че е необходима гъвкава система от санкции. Санкции трябва да се налагат само за системно нарушаване на правилата и трябва като смечаващ фактор да се приеме ограничената ограничения капацитет на малките и средни предприятията. И накрая, въпреки че не мога да присъствам лично, ви уверявам, че моя екип ще си води бележки в хода на дебата и ще вземем предвид казаното на заседанието утре сутринта. Благодаря. Екипът мисля, че има един представител на екипа, който е готов да си води бележки. Благодаря, Хелга. Благодаря винаги на колегите, които заместват другите, които нямат възможност лично да присъстват. Госпожа Татин не е тук, но Роберта Мецула ще я замести това досе е изключително важно и се опитваме да работим бързо от името на Рашида Дати. Аз замествам колегата Рашида Дати и искам да обясня какви са приоритетите на нашата група по това важно досие. Първо искаме да благодарим докладчик за усилията. Ще се опитаме да намерим компромис за краткото време, с което разполагаме. Измененията ясно показват, че има значителни различия между политическите групи а, и а, ще кажем, че няма да е лесно да се намери а, обща линия. Но Нашата група е на мнение, че времето ни изтича. Става дума за регламент, който трябва да се бори с тероризма онлайн, нещо, което нашия парламент прави от много години. Не бива да забравяме, че интернет е един от основните инструменти за радикализация не можем да си позволим да покажем слабост. Трябва да поемем нашата част от отговорността и да работим за изработването на силен регламент срещу терористичното съдържание онлайн. Като докладчик сянка от ЕНП, госпожа Датина не подкрепя измененията, които разводняват този регламент и тя подчертава още веднъж а, че са важни сроковете за премахване на съдържанието и че трябва да се вземе предвид спецификата на малките и средни предприятия. А, тази, това трябва да е взето предвид от съвета и от, и от комисията. Парламентът не бива да бъде разглеждан като институция, която отслабва предложението. Затова ние ще бъдем конструктивни, за да може да постигне споразумение към края на следващата седмица. Биргит замества Йозеф Вайденхолцер, който е докладчик сянка на социалистите. Благодаря, господин председател. Позволете ми, преди да вляза в подробности, да направя няколко общи коментара, защото а, а, смятаме, че приемайки едно, един регламент, това ще реши всички проблеми, което не е вярно. Когато говорим за регитализация и връзката и с интернет, трябва да сме наясно, че са необходими доста повече усилия, за да противодействаме на терористичните радикалните съдържания в е, интернет. Заличаването на определено съдържание няма да помогне и не виждам такива такова противодействие. Сега ще продължа на немски, защото бележките ми са на немски. Klaren... Трябва също така да сме наясно каква е целта на това конкретно предложение. А целта е премахването на незаконно терористично съдържание. И за това на първо място трябва да си изясним какво представлява незаконното терористично съдържание. Трябва да има много ясна дефиниция, за да се предотвратят а, м, недоразумения или погрешни решения в някакъв бъдещ а, момент, а, когато едно съдържание е незаконно, то трябва незабавно да бъде премахнато. Ако компетентните органи обаче не оценяват определено съдържание като незаконно, ние се питаме защо трябва да се даде насока на платформата за по-нататъчна проверка защото полицията и другите правоприлагащи органи нямат компетентността и ние на практика прехвърляме задачата на интернет платформите, за да могат те да сравнят съдържанието с техните общи условия. За нас това е неприемливо и е, излиза извън целта на регламента. Ние също така не смятаме, че правното основание е правилно, което е странно, защото правното основание за този а, регламент а, е в рамките на един вътрешен пазар. За нас това е погрешно, но след като комисията взима вътрешния пазар за правно основание, за когато става дума за незаконно терористично съдържание, когато се взима за правно основание вътрешния пазар, защо не се взима предвид и изобщо директивата за електронната търговия? Защото директивата за електронна търговия казва, че собствениците на платформите не могат да носят отговорност за, за качваното онлайн съдържание. Казва също така, че от тях не може да се иска перманентни въпроси въпроси. Това, че нямаме време, е ясно, изборите предстоят, но много внимателно трябва да проверим а, какво точно правим, а, за да може следващия парламент да не трябва да а, дебатира дали тази, този регламент да бъде отнесен към съда. Терористичното съдържание няма място в интернет, но това трябва да бъде поставено на солидна правна основа и спазвайки всички останали правни изисквания. Благодаря, Биргит. Майте. Sí, muchísimas gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисията за направеното предложение, да благодаря на докладчика. Докладчикът е положил усилия по важни въпроси. Съгласни се с измененията, които нюансират какво означава такъв тип съдържание – и също позоваването на директивата за борба с тероризма. Точки 5, 7 и 21 доизяснява тези въпроси. Освен това, всяка държава членка се предлага да се създаде един единствен орган, който да отговаря по тези въпроси за да не се допусне покриване на работата, забавене и за по-ефикасна работа, нещо към което се стремим. Но има и сериозни политически проблеми в регламента и ние разполагаме с много ограничено време, за да ги разрешим. Това е един от основните проблеми пред нас, тъй като предложението има елементи, които нямат е, достатъчна правна сигурност. Ето защо трябва да подчертая, че аз съм от политическа група, където има разнообразни мнения и аз искам да представя като докладчик в сянка онова, което считам, че може да допринесе за постигането на консенсус. Когато говорим за член 6, ние нямаме достатъчно време, за да гарантираме цяло а, този въпрос, а, например, а, налагането на санкции, също за пилотни проекти, които да ни позволят да доразвием тези въпроси. Става дума и тук и за частни оператори. Тъй като нямаме достатъчно време, за да работим по въпроса, считам, че би било удачно да се осъществи един пилотен проект. Ние говорим за технологически въпроси. Тук те са напълно достижими. Третият елемент, който също е особено важен и по който може да постигнем съгласие, е свързано с съдебния контрол – Така че трябва да има такъв юридически контрол, за да не се допуснат ексцесии, които по погрешка или пък по различни мотиви биха могли да възникнат. Читам, че целта поставена от комисията в този проект регламент е напълно уместна, както каза и господин Далтен. Но по един толкова важен въпрос, толкова важен технически въпрос, трябва да сме много по-конкретни. Не е достатъчно да имаме само добри намерения. Така че трябва да направим нещо, дори това да бъде на доброволна основа, но все пак трябва да постигнем някакъв напредък, да се види, че има, има елементи, които гарантират по-голяма правна сигурност и така в следващия мандат да се направи по-конкретно предложение. Мисля, че това е един от начините да се потърси широк консенсус, тъй като не можем да напредваме по този въпрос, ако имаме само малка подкрепа и нямаме достатъчно мнозинство. Благодаря. Благодаря. Корнелия от името на Обединената левица има думата. Благодаря. Да, аз мога в известен смисъл да се присъединя към колегите, които се изказаха до сега. Темата е доста чувствителна, защото трябва да постигнем баланс между премахването на терористично съдържание от един момент и от друга страна да не губим от поглед човешки основните права. Постигането на този баланс иска доста балансиран подход и има нужда от повече време, отколкото можахме да отделим. Някои неща в това предложение са подобрени, но не сме доволни по много въпроси. Първо, е, заповедта за премахване кой трябва да вземе решението, как трябва да се случи това. Ние смятаме, че това не може да бъде административно решение. Трябва да има съдебна заповед, за да сме сигурни и да стъпваме на твърда почва. Въпросът е също така какъв компетентен орган ни е необходим. А, ако разгледаме 9А, виждаме, че тези не смятаме, че трябва да бъде да се задейства съда или друг някакъв орган, който е независим и безпристрастен. А, за сега не е достатъчно това, което е записано, за да се знае как ще работи системата. А, а то е от е, решаващо значение за да можем наистина да премахваме терористично съдържание. Член 5. Äh, Ние смятаме, че член 5 е, също се отнася до това, което казах е, сега, а, а именно да имаме ясни условия, при които съдържанието да се премахва. Не знам как ще се осъществи е, връщането на е, доставчиците за сравняване, за сравняване с техните общи условия. Доста по-мъдро би било да се заличи член 5, такъв какъвто е сега. Член 6. Проактивни мерки. Както знаете, ние сме доста предпазливи, защото какво е това проактивни мерки? От една страна а, искаме да има такива, от друга страна обаче сме много предпазливи. Ако а, те са доброволни, окей, но ни трябва съответния модел за надзор. Смятаме, че е, тук трябва да се съобразяваме с принципа на пропорционалност и че е необходимо да се направи оценка на риска. Смятаме, че проактивните мерки а, така както са уредени сега, а, а, уредбата не е достатъчна. Мисля, че би било погрешно а, да прокараме това досие а, с цената на, на всяка цена. И последно, въпроса за това какво всъщност е терористичното съдържание. Този въпрос не е изяснен и в директивата за тероризма. Там всичко е разводнено, защото всяка държава може да интерпретира това понятие по различен начин е, и за това ние смятаме, че няма как да бъдем доволни от текста какъв какъвто е сега. Благодаря, Корнелия. Ева Жули от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Даниел Далтън за проекто доклада, който е изготвил, както и на колегите за внесените изменения по проекто регламента за примахване на разпространението на терорично съдържание. Аз съм внесла 51 изменения, които предлагат един по-различен подход на базата на прозрачност, пропорционалност и правна сигурност. Трябва да има правни механизми, тъй като не може да се допусне платформите да избягват налагането на санкции. Проектът на регламент от комисията също предвижда повече автоматични филтри, а ние знаем, че това ще доведе до прекомерно блокиране на съдържание. Ние трябва да защитим свободата на изразяване и на информация в интернет. Затова предлагам да се изясни тези въпроси и да не се допусне общо наблюдение и филтриране на съдържание онлайн. На следващо място важно е органите, които отговарят за примахване на съдържание онлайн, да бъдат независими, да разполагат с достатъчно ресурси. Тази мисия трябва да се даде на съдебни органи при спазване на правата и свободите. За да се гарантира повече правна сигурност, този регламент трябва да е ясен. Когато бъде идентифицирано терористично съдържание, да има заповед за отстраняването му с всички правни гаранции, свързани с това. Но този регламент не трябва да смесва всичко. И имам предвид а, а, участието на Европол, на Пример, да се подават сигнали за платформи, които не са точно терористични. Има такива платформи. Смесването на нещата може да доведе до широко цензуриране на интернет и да създаде правна несигурност за предприятията. Както и останалите изказали се, искам да се обясни точно какво означава терористично съдържание онлайн, за да не се злоупотребява с свалянето на съдържание, което няма нищо общо с тероризъм. Трябва да има специфични мерки за борба срещу тероризма, да се използват, да не се използва обаче за други цели. В Франция се използва подобно законодателство, например, срещу зелените, когато се противопоставят, например, на депонирането на ядрени отпадъци. Има и други примери от 2008 година. Законодателството, след като бъде прието, не трябва да се злоупотребява с него. Това е важен елемент. Също важно за мен е да се направи така, че държавите членки да не се намесват други държави членки с искане за сваляне на съдържание, което според тях е терористично. Като имаме предвид състоянието с върховенството на закона в някои държави членки, като Унгария, Полша и дори Румъния, ние не бихме искали те да дават указания за премахване на онлайн съдържание по тяхна преценка. Аз споделям същите безпокойства, които бяха изразени от колегите. Надявам се, че ще можем да достигнем до компромис бързо и противно е на някои изказали се, аз считам за важно да се гласува този текст по време на настоящия мандат на парламента. И нещо по-общо за лицемерието, когато се говори за борба срещу тероризма, например в държава като моята Франция, която се противопостави на включването на Саудитска Арабия в списъка на държавите, които няма достатъчно силни мерки за противодействие на прането на пари. Четири също американски държави бяха свалени от този списък. Това е скандално решение. Ако искаме действително да се борим срещу тероризма, трябва да го правим, като се насочим и към паричните потоци. Благодаря за вниманието. Благодаря много, Ева. Последният оратор е Ана Гомес. Всички докладчици в сянка вече се изказаха. Да, благодаря. Аз съм съгласна с казаното току-що от Ева Жоли за финансирането на тероризма, тъй като се пренебрегва този аспект от държавите членки. Искам да кажа две основни неща. Правното основание не може да бъде само единия пазар. Абсолютно не. Е както каза и Биргит Ципел. трябва да се базира на основните права. Това трябва да е основанието за приемане на подобни законодателни актове. И на следващо място искам да подчертая, че се нуждаем от независим орган и това трябва да е съдебен орган, за да не се допусне конфликт с свободата на изразяване. Съжалявам, Натали, не те видях, е, имаш думата. Благодаря ти, Клод, съвсем накратко. Зная, че е късно, но това е интересен дебат. И това досие, по него беше ускорена работата. Това е много чувствително, много важно досие. Аз като председател на Комисията за борба с тероризма считам, че стратегически важно да укрепим инструментите, с които разполагаме за борба срещу радикализацията онлайн и за предотвратяване на атентати а, чрез използването на интернет а, мрежата. Това е много чувствителен, много сложен въпрос. Както всички колеги, аз а, искам да кажа, че в нашата комисия тук винаги се опитваме да постигнем добър баланс между спазването на основните права. Това е в основата на нашата представа за нещата и е, предизвикателствата, които са свързани с сигурността и които също вълнуват гражданите ни. Да, става дума за свобода, но нещата се осложняват по това досие. Както казаха колегите и най-вече майте, която е докладчик сянка от името на моята политическа група, е, и че трябва, както и Ева Жоли, те казаха, че трябва да се постигне напредък по време на този мандат. Но понякога се питам е, за това какво е качеството, ако толкова бързаме, разбира се, с добри намерения, но това понякога може да има вредно влияние върху резултата. Както повечето от колегите, аз се срещнах с много организации, НПО, с юристи, с хора, които имат отношение към тази тематика. Искам да добавя един елемент, който не беше развито тази гледна точка, а именно какъв е ефекта за малките и средни предприятия. От моя страна аз считам за важно малките платформи да бъдат включени в приложеното поле на регламента. Разбира се, като се прецизира дефиницията, не бих искал те да бъдат изключени, но е важно да се намери адекватно решение за тези малки предприятия, да им се помогне. И то реално, без да им създаваме трудности. Този текст трябва да отговори на целите, като се имат преди тяхната ситуация. Освен това, читам, че е много важно и е уместно във всяка държава членка да бъде създаден един единствен компетентен и независим орган. Това ще позволи да имаме една по-плавна и сигурна процедура а, от гледна точка и на целите, които преследваме. Съжалявам, че говорих толкова надълго. Благодаря. Благодаря. Сега господин Ониди. Софин, е бързо, първо това, преди това. Само някои още бележки. Във връзка с казаното току-що от Натали, не става дума за детайлите по това досие. Това е поредното досие, което ми създава впечатлението, че ние вършим не особено добра работа по въпрос, който има толкова силно отношение към живота на гражданите, на малките и средни предприятия и Комисията каза, че ще се фокусира само върху големите неща, но през последните пет години те обръщат особено голямо внимание тези въпроси при липса пълна на амбиция в областта на убежището и миграцията в съвета, където има пълен блокаж, клим, климатични и други мерки, където също трябва да се постигне напредък. А тук по тази тема а, има нещо като истерия, така че ние бързаме, често без оценка на въздействието, а, без становища на агенцията по основните права или пълното им пренебрегване. Европейската комисия работи като секретарят на държавите членки. Ние знаем, че всяко девето досие стига до това състояние и оставяме нещата в ръцете на Съда на Европейския съюз, защото ни липсва смелост да кажем не. Да, наближаваме края на мандата, това е труден период, но това не ни освобождава от задължението като избрани представители да свършим добре законодателната си работа. Става дума за това, че близо 20 години от както непрекъснато се предприемат мерки за борба с тероризма, не е имало нито една оценка за това какви са резултатите. Това е не само политически неприемливо, това е и юридически неприемливо, тъй като всички тези мерки трябва да отговарят на изискването за необходимост и пропорционалност. И освен ако ни кажем, че те допринасят за повече сигурност, те не се нуждаят от това правно изискване, да не говорим за политическо изискване. И на мен това вече ми е омръзнало не бива да допускаме да бъдем заложници е, многократно. Ние трябва да гарантираме повече сигурност за гражданите ни. Е, виждам, че губиш търпение, Клод, но искам да кажа, че трябва да имаме мерки за сигурност, защото живеем в свяк, е, в който има хора, които искат да правят зло и не трябва да сме наивници. Но когато приемаме подобни мерки, трябва да съчетаем с това с укрепване на гражданските права. А през последните 15-20 години ние подкопаваме тези граждански права. Ние говорим за програма за а, права и ценности, която беше разводнена от комисията, дори от самия комита, комисар. По-малко средства са заделени за нея, по-малко правомощия са дадени на НПО на НПО дори от извън Европейския съюз. Така че искам да кажа само това. Нека да помислим върху всичко това, преди да гласуваме. Всъщност, какво се случи? Имаше предложение през септември, след това загубихме много време, имаше конфликт относно правомощията. Въобще много задълбахме в тази посока. Какво би казала ти, Биргит? Загубихме време. Друго ли чути на немски в слушалките си? Госпожа Зипел говори без микрофон. Не бих казал, че сме загубили време. Просто отне време да поясним нещата. Сега започнахме и някои се опитват да прокарат досието по бързата процедура. Комисията трябва да поясни какво има предвид, когато казва по-добро нормотворчество. Законодателството трябва да е ефективно, да може да се прилага. Аз не, че не съм съгласен с теб. Качеството е важно. Само, че когато говорихме за правомощията, ние не използвахме това време, за да се погрижим за качеството на досието, а просто прахосахме времето. Ще видим какво ще стане. Комисията Култ ще гласува на 11 март. Това е днес. В тази връзка, точно сега е времето, господин Ониди. Искате ли да кажете нещо? Аз не исках да определям последователността на ораторите. Сега е много удобен момент да се изкажете. Благодаря, господин председател, съвсем накратко. На първо място искам да благодаря на всички вас. Темата е важна, сериозна и мисля, че сега проведохме един много добър дебат относно това толкова важно предложение. Тази сутрин почетохме паметта на жертвите на тероризма. Майте беше на това събитие. Много хора се притесняват относно защитата Те се притесняват и за правата си. Когато говорим за елементите на защита, а те не са малко, развихме ги заедно с вас, трябва да споменем сериозния проблем на разпространяването на терористично съдържание онлайн. Две години вече се опитваме да спрем този феномен възоснова на доброволния подход – Работим с начините, по които действат терористите. Знаем, че много хора в интернет имат невероятни способности и ние съответно трябва да положим много усилия, за да смекчим въздействието на тяхното зловредно послание. Ето защо след доста дебати стигнахме до представяне на нашето предложение. Мисля, че можем да се съгласим до голяма степен с казаното тук в залата. Много сме благодарни за положените усилия от страна на парламента по това предложение. Виждаме, че същината вече се оформя. Виждаме ясно, че все още има възможности да се поясни какво точно цели това предложение. Определено трябва да поясним дефинициите, да ги изчистим съвсем не само, що се отнася до определението на терористично съдържание, но и много други дефиниции. И определено, както предлага и докладчика, трябва да уточним с какво точно искаме да се справим. В случай искаме да се справим с разпространяването на такова терористично съдържание към широката общественост по силата и на директивата за борба с тероризма, която и вие одобрихте. На второ място следва да се положат повече усилия, що се отнася до това да се оточни каква работа трябва да свършат държавите членки и техните компетентни органи. Чухме призивите за гъвкавост. Ако смятаме, че всички органи трябва да подлежат на юридически контрол и надзор, то би следвало в текста да има необходимите поправки. Що се отнася до мерките за ефективност, имаме нужда от гъвкавост. Що се отнася до характера на тези държавни, административни или съдебни органи. Но тези органи трябва да са единни, всъщност да има само един такъв в съответната държава членка и трябва да е ясно кой точно орган официално има право да върши съответната работа и съответно те трябва да подлежат на контрол и надзор. Относно сроковете, почти цял час говорим вече и по тях. все още оставаме на позицията, че няма по-добро решение от това, което ние предлагаме, нашия крайен срок. И ясно е, че искаме законодателството да се приложи ефективно. Всички наши проучвания показаха, че нашия крайен срок е най-уместен с цел да се избегне широко мащабното разпространяване на терористично съдържание. Естествено, налице е проблема с по-малките заинтересовани страни, по-малките участници в света на интернет. Както и много от вас казаха, е, няма как да ги освободим от отговорност. Е, от друга страна, обаче, може да проявим по-голяма гъвкавост, що се отнася до съразмерността и до санкциите, които се предвиждат в предложението. По проактивните мерки, Напълно ви подкрепяме. Ако тук има елементи, които са в разрез с директивата позната като e-commerce за електронната търговия и в разрез с много важните принципи за отговорност, нека да работим, нека да подобрим текста. Не искаме този текст да въвежда едно общо задължение, което да падне на плещите на участниците в света на интернет. Не искаме и те да трябва да създават систематични филтри. Е, да създават филтри за систематично отсяване. Искаме те по собствена инициатива да създадат, да предприемат допълнителни действия и да създадат механизми за разкриване, които ще подпомогнат цялостната система. Много от вас казаха, че тук Европол може да изиграе по-важна роля – тъй като тя може да подкрепи всички правоприлагащи органи, както и самите платформи. В заключение, искам да кажа, че бихме призовали за запазване в текста на категоричните задължения, задълженията, които се предвиждат в нашето предложение. Искаме да се запази и задължителния характер на самите задължение. Освен това, можем да предвидим малко по-голямо пространство за маневриране, що се отнася до санкциите и е, съразмерността. Можем да имаме допълнителни предпазни механизми и да предвидим допълнителни средства за подкрепа за малките участници в интернет. Благодаря на всички вас за положените усилия. Отново казвам, предложението е изключително важно. Благодаря, господин Ониди. Мисля, че би трябвало така да приключим. Господин Долтън го няма. Благодаря, колеги, за вашето търпение. Благодаря на господин Ониди. Надяваме се да можем да гласуваме на 21 март. Благодаря за търпението, колегите. Така приключихме работата по още една точка, преди да я приключим съвсем. Предстои ни точката, която се нарича Европейски заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателно-правни въпроси. Последно разговаряхме през феврари. Госпожа Зипел беше автор на два работни документи. Другите автори бяха Нуно Мело и Даниел Дантон. Те са докладчици в Сянка. Днес ще бъдат представени още два работни документа. Единия е, ще бъде наречен връзката с законодателството на трети страни. Ще го представи Бирги Ципел в създаването му участва и София Индвелт от Алде. Вторият документ се казва условия за издаването на Европейска заповед за предоставяне и за запазване, позната като ЕПОК, PR. Авторите са Бирги Ципев и Корнелия Ерт. Първо ще дам думата на докладчика. Тя ще ни каже какво е предвидила в документа отношения с законодателството на трети страни. Благодаря, господин председател. Знам, че времето доста напредна. Това е още едно много важно досие. Извинявам се, че може би ще ми се наложи да представя информацията, която искам да ви представя малко по-дълго. Вероятно знаете, че представихме един общ работен документ в началото на февруари. Един от документите представени преди време го представихме с Нуно Мело, говорихме за връзката с другите инструменти, приложеното поле. Втория документ бяхме създали с докладчика от ЕКР Даниел Долтан. Там говорихме за ролята на доставчиците на услуги. Днес ще ви представя още два работни документа, които са изготвени, както и вие споменахте, с докладчика на Алде Софи Инфелд и докладчика на Гуе Корнелия Ернст. Нека да ви напомня, защо правим такъв задълбочен анализ чрез работни документи? За разлика от съвета, който в рамките на няколко месеца прелетя през това предложение и представи общ подход още през декември, ние решихме да направим цялостна оценка. Когато взехме това решение, осъзнахме, че вероятно няма да имаме споразумение преди края на мандата. Въпреки това, като имаме предвид заключенията на първите три работни документа и като вземем предвид и заключенията на двата документа, които ще разгледаме днес, аз съм убедена, че взехме правилното решение. Какви са основните заключения на днешните документи? Първият документ, изготвен с Софи Индвелт, говори за връзката по отношение на регулацията в трети държави. Стигнахме до заключението, че възосновата на споразумението за взаимна правна помощ между ЕСА и САЩ, държавите членки вече имат много възможности за достъп до данни съхранявани в САЩ, особено що се отнася до транзакционни данни или данни за трафик, както и данни за достъп или данни на ползватели, включително IP адреси. Ясно е, че понякога процесът отнема твърде дълго, електронните данни, знаете, са доста волатилни, е, но е, основният проблем всъщност е липсата на човешки и технически ресурси в държавите членки. За последните две категории данни на абонати или данни за достъп Що се отнася до наказателните производства, можем да се похвалим с добри режими на сътрудничество между правителствени органи в Европейския съюз и САЩ. Тези методи се основават на доброволно сътрудничество. За това е съмнително дали е необходимо да има нов инструмент, който да бъде предложен от комисията. Ние смятаме, че съществуващите инструменти могат да се използват по един по-ефикасен начин. В случай естествено, че държавите членки искат да заделят необходимите ресурси. В работния документ, освен това, ние разглеждаме подробно така наречения Cloud Act в САЩ и потенциалните е, Последствия от мандата за преговори на комисията, що се отнася до евентуално споразумение между ЕСА и САЩ. Тук искаме да подчертаем, че има много въпроси, които още не са намерили своето решение. По-конкретно, правните основания за едно такова споразумение, както и въпроса за това как едно такова споразумение може да съществува съвместно с различните правни системи които предвиждат от една страна Cloud Act в САЩ и един евентуален европейски инструмент. Може и да е вярно, че за част от тези нерешени въпроси правителството въвежда нова процедура на комитета, както е споменато в членове 15 и 16, но и тази процедура на преглед поражда много въпросително, особено що се отнася до отговорността, която ще се дава на доставчика на услуги да завежда дела, да подава жалби, що се отнася до конфликт на интереси с трети страни, както и въпроси свързани с, компетент, с компетентната юрисдикция, независимо от това дали в крайна сметка съществува конфликт или не. Втория документ, изготвен от мен и от Корнелия Ернст, говори за условията, при които може да се издаде Европейска заповед за предоставяне и запазване на електронни доказателства или ЕПОК. Тук не сме съгласни с аргументацията на комисията, че може да се ограничат заповедите само до такива, които са издадени от съдилища. и освен това да се ограничат те само до двете деликатни или чувствителни категории. Ние смятаме, че една такава заповед трябва да се основава на предварително съдебно решение. Освен това, не е на лице само въпроса кой може да издава такава заповед. Въпросът се свежда и до това за какви закононарушение може да се издава такава заповед и този въпрос буди много тревоги. Според предложението на комисията, подобна заповед за предоставяне може да се издава за всички закононарушения от наказателно правен характер. Що се отнася до данни свързани с съдържанието, комисията предвижда такава заповед за предоставяне да се издава само ако има нарушения, които подлежат на присъда поне 3 години лишаване от свобода в съответната издаваща държава. Всъщност тези 3 години лишаване от свобода са наказанието за повечето престъпления в държавите членки, тъй като предложението не е, взема предвид е, двойната наказуемост, е, този прак всъщност е нещо като кула от слонова кост. Във връзка с заключенията, направени и по други документи, още веднъж можем да кажем, че трябва да има сътрудничество между органите и между доставчиците на услуги, но това сътрудничество не трябва да пропусне, да изпуска от поглед основната ни цел и не трябва да се изпускат от поглед принципите на съразмерност и на пропорционалност. Съответно, ние още един път бихме искали да пледираме за една задължителна система за осведомяване между съдебните органи и съдебните органи в държавата членка, където е базиран доставчика на услуги. По този начин издаващата държава може да се противопостави на една заповед тогава, когато основните права са заложени на карта или когато не се е, удовлетворява принципа на двойна наказуемост. В заключение, като си припомним нещата, които споменахме във връзка с предишните документи и като знаем, че предстоят още два работни документа, можем да подчертаем следното. Аз съм убедена, че би трябвало да има задълбочен анализ на предложението, вместо да се препуска през него, както направи съвета, а комисията оказва натиск. Смятам, че нашето предложение е единственото разумно. Благодаря. Благодаря, Билгет Софи. Само няколко а, допълнителни коментара. Всъщност списък с правни въпроси е доста дълъг и той много ясно показва, че това предложение не е достатъчно зряло. Има още много въпроси, които са без отговор. Аз подкрепям принципа за създаване на едино пространство на полицейско-юридическо сътрудничество. Това трябва да бъде крайната ни цел. Аз съм федералист, но трябва да са, създа... са създадени всички гаранции, което в момента не е така. Например, първо кой взима решение – Почти противоконституционно е да се остави е, на е, една фирма да е, вземе решение дали едно искане е оправдано или не. И ако е, питате доставчиците, те ще ви е, кажат, е, е, ние, ние не знаем, защото нямаме достъп до тази информация, така че те как да преценят? И те трябва да проведат задълбочено изследване, нещо, което отнема на правната служба на съвета и на парламента месеци. Те трябва да го направят за няколко седмици. Това е невъзможно и не бива да оставаме на тях да решават. Освен това, се поставя въпрос за основните права, националните интереси и други интереси. Другия въпрос – е когато става дума за електронни доказателства, ние е, е, е, презюмираме, че съдебните системи са еднакви, че има взаимно признаване. А как ще е, работят нещата, ако е, комисията или парламента са започнали е, производство по член 7, тъй като се смята, че съдебната власт не е независима? Как тогава ще работят нещата? Какво ще стане тогава? Те ще кажат, извинявайте, отказваме ви запитването защото дори и съдиите не могат да откажат да изпълнят европейска заповед за задържание. Какво очаквам от фирмите да направят такъв отказ? Това просто няма смисъл. Сроковете са твърде е, кратки. Когато включим и трансатлантическото измерение, на мен ми се струва изключително е, проблематично това, че Европейската комисия беше ясно още от кога, от момента, в който комисията сложи предложението на, на, на масата. То, още тогава беше и ясно, че това трябваше да служи с основа на едно трансатлантическо споразумение, кого заблуждаваме. Така че, когато стане дума за трансатлантическото измерение, трябва да инвестираме в подобряването на M-Lines. И много може да се направи в това отношение. И преди да изчерпим всички възможности за подобрена Емлад, не можем да постигаме трансатлантическо споразумение. Да се върнем на европейското измерение. Аз подкрепям принципа, но първо ни е необходимо да създадем гаранции и след това а, ни трябва а, добро издържано във всички отношения предложения за електронните а, доказателства, което отговаря на всички стандарти. To... Благодаря. представих много тези въпроси на неформалния съвет. И мисля, че преди да напредваме по това досие, е, трябва да имаме тяхното установище. Някои е, членове на съвета много искат е, да се напредне по отношение на тези електронни доказателства. Корнелия Ернст. Да, а, а, да, отново а, много тежка ситуация в Европейския парламент, в който се питаме защо и какво. Но, както каза Софи Интвайт, по-добре първо да изчерпим всички възможности за по-добре на емлад, преди да напреднем по това досие. Е, трябва да се мине през всички категории данни, всички срокове, кога каква информация трябва да се подава, да се реши кой отговаря, кой не отговаря. Ам, каква информация трябва да се предоставя. Тук се смесват много неща. От една страна категорията данни, от друга страна отговорността за предоставяне и осигуряването на доказателствата. И това в 27 държави членки с 27 различни тълкувания и разбирания за, това, за престъпленията и така нататък. и, ние сме много загрижени, защото с едно такова насилствено приемане на, на, на досието ще се нарушат основните права в държавите членки. Нека сега да, да погледнем въпроса с престъпленията. При много досиета се каза, че състава на престъпленията е различен в различните държави членки. проверката за двойна наказуемост, например, това означава, че а, о, е, престъплението трябва да бъде а, престъпление и в двете държави членки. Ако това не е така, имаме голям проблем. Унгария, Полша, а, например, са наказуеми деяния, при които изобщо при, е, при нас изобщо не са наказуеми. Е, и особено въпроси като абортите, е, ефтаназията, ограничаването свободата на е, словото и така нататък. има най-различни случаи. Ако нямаме двойна наказуемост, имаме проблем. Също така въпроса за необходимостта и пропорционността. Формулировките винаги са страх, е, страхотни, или като нещо като смокиново листо, с което се прекриваме. прикриваме. А, ако сравним с заповестта за а, а, разследване, там а, е ясно на какво се позоваваме, например, на правата на а, подсъдими. Винаги има връзка. Тук няма никаква връзка. Тук нещата са свободно. Свободно се носят из въздуха. И, и не е ясно защо. Това поставя. Това прави нещата доста проблематични, защото по този начин отпада правото на възражение. Няма никаква правна защита в цялото предложение няма а, никакви насоки за, за процедурата. Какво е необходимо, какво е пропорционално. И това се различава от а, е, всички а, е, европейски закони. Няма никаква а, е, процедура. Така че ние единствено и само може да отхвърлим това предложение, защото поне трябва да бъде изяснено това да има съдебна заповед. Второ, трябва да има е, задължителна система, по която да се сътрудничат и да комуникират е, системите в различните държави е, предоставянето е, на доказателства трябва да може да бъде отказано също така. И защо всички тези права трябва да бъдат изпълнени със смисъл. Нещо, което не присъства в настоящото предложение и има още много, много какво да се обсъжда. Благодаря Корнелия, благодаря Бир, Биргит. Никой не иска да вземе думата. Благодаря ви. Ще представим последните два работни документа на 2 април. Дали аз ще бъда тук, зависи от госпожа Мей и това, което прави тя. Благодаря ви. Много.